относно убийството на правозащитници в Русия. Първия автор е госпожа Хайди Хаутала. Имате две минути. Arvoisa puhemies, oikeastaan meidän pitäisi viettää täällä muist... Мисля, че трябва да запазим минута мълчание и да, запазим, да запалим свеща в памет на правозащитниците, убити в Кавказ в последно време. Да не забравяме за Наталия Естемирова, Данаил Джабраев и многобройните други правозащитници, които платиха с живота си своята борба в защита на човешките права. Ние му казвахме подкрепа, но това не достигна, за да се запази техния живот. Удивително е, че Русия не изпълнява задълженията си, не спазва нормите и не поръча разследване за тези убийства, които да бъдат, за да бъдат изпратени авторите им съда. нашата подкрепа за правозащитниците не е достатъчна. Трябва да помислим как да накараме правовата държава в Русия да заработи, как да се постигне напредък, как да заложим тези проблеми в центъра на нашите преговори с Русия. Трябва да помислим как най-добре да помогнем на защитниците на правата на човека в Русия да видим дали е възможно да им окажем закрила. Европейските е, институции могат ли да дават спешно визи на всички, които искат да избягат от Русия, когато животът им е в опасност? Зелените смятат, че ще бъде много важно Европейския парламент да бъде централният форум, който да предава информация за правозащитниците в опасност. Ние трябва да им помагаме е, заедно с другите институции. Когато е, беше още жива Политковска, каза, че Запада трябва да направи нещо. Благодаря ви много, господин, госпожа Хотела, госпожа Декайзър. Благодаря ви, господин е, председател. Разполагам с малко време, но ще кажа каква е позицията на моята група, която не подписа е, общата, е, общата проекторезолюция. Ние, при, ние внасяме наша проекторезолюция. Ние сме абсолютно съгласни с проекторезолюцията, що се отнася до Наталия Ас, Асмиралова, Зарема Садулаева и Алик Джабраилов. Ние наистина бяхме потресени от тези убийства, които са си просто едни убийства е, измежду многото е, спрямо правозащитниците в, в Чечня. В нашата проекторезолюция се, се е, иска същото, както и в другите. Ние заклеймяваме, ние изискваме разследване, ние е, твърдиме, че е, положението за правата на, на човека е все по-лошо и по-лошо. Разликата е обаче общия тон. Тук се говори само за Кавказ. Ние смятаме, че има и други места, където правата на човек, на хора, на правозащитниците се а, е, нарушават. Ние бих, ние бихме искали да в, във всички преговори с Русия да, бъда залегнат проблемите свързани с а, човешките права и правозащитниците. Това е политически въпрос, който трябва да бъде разглеждан по политически начин, в политически контекст, а не само тук. За това ние се от, е, внасяме отделна резолюция, но по принцип сме абсолютно съгласни по същество с нашите колеги. Благодаря ви. Следващото госпожа Рената Вебер. Thank you, President. Благодаря, господин председател. Колеги, Позволете да ви запозная с няколко факти. Само тази година, януари, Станислав Маркелов, юриста, бе, който предоставяше Политовска, бе застрелян в центъра на София. В същия смисъл Абурова, Барбурова, журналист, която се опита да го защита, също е застрелена. Юла, юли месец Наталия Стамирова, много известна правозащитничка и журналистка, е намерена в Ингушетия, отвлечена, убита. Малко по-късно отново Зарема Садуаева и съпруга и също са отвлечени и убити. Август месец журналиста Магдалев също е застрелян след като е излязъл от къщата си в Дагестан. Шест изключителни журналисти и правозащитника за по-малко от 8 месеца са убити. Това е върха на влушеното състояние на спазване на човешките права в Русия, където различни активисти, журналисти и юристи са изправени пред заплаха и а, непредвидени преследвания. Човешките права в Русия и Северен Кавказ не бива вече да бъдат пренебрегвани. Не трябва да бъдем толкова наивни и да мислим, че супер силата Русия с съответно най-голямата сила разузнавателна, може би в света, не, не е в състояние да намери виновниците. Всички ние, независимо от политическата си принадлежност, трябва да разберем, че ненаказуемостта ще доведе до повече насилие и беззаконие. Руските власти трябва да гарантират сигурността, свободата на движение на хората, свободата на словото на правозащитниците в съответствие с а, Конвенцията на ООН. Благодаря, госпожо. Следващият оратор, господин Белт Позълт. Господин председател, нашия биш председател Ото Ганапс един път на въпроса не се ли, че не е император, а е, е депутат, заяви не, защото император може да бъде и едно магар. Ние е, сме е, парламентаристи и сме длъжни да говорим истината според една поговорка. Знаете, се казва, че рибата започва да мирише от главата. Благодаря на колегата Вебер, който ясно заяви, е, на колежката Вебер, която ясно заяви, че тези събития в Кавказ не се дължат на случайността, а това е едно настъпление на Путин да завземе все повече и повече власт. Всички събития в Чечня, с, е, и всички е, домове, къщи, експлозии в Москва, е, където следите, водят към Чечня. Разправите с гражданското население, особено с правозащитниците, са ясно свидетелство за това. Ние цитирахме някои но Всички те се бореха за демократична Русия, за разбирателство между чеченците е за мир в Кавказ. Шест души бяха убити един по един. За това госпожа Декейзер мисля, че случая трябва да бъде включен в спешните случаи. Представете си, как бихме реагирали, ако пред нас убие човек и ние отложим това за по-късен дебат. А, ние трябва да реагираме незабавно на ставащото в Русия, да се сложи край на убийствата, на нарушенията на човешките права, да се гарантира свободата на Чечня и да се прекратят тези системни убийства. Благодаря много. Господин Томас Порева, една минута. Господин председател, още веднъж в Европейския парламент се говори за нарушаването на правата на човека в Русия. Много често говориме за тази тема. Много често става дума за изтезания е, в Русия, това, че журналистите са е, жертви на преследване и е, много често и жертви на убийства. Властите са пасивни, няма конкретни резултати, не се провеждат сериозни разследвания. Това е още един пример за липса на ефективно разследване. Човешките права трябва да бъдат ключов е, аспект от преговорите с Русия. Трябва да изискваме от Русия да се провеждат сериозни разследвания и на виновните да се наказват. Благодаря ви. Следващия госпожа Корнелия Ернст, две минути. Благодаря. Госпожи и господа, аз съм нов депутат, така че първо бих искала да обясня, че за моята партия в Германия човешките права са от изключително голямо значение, така че всяко нарушаване на тези права трябва да бъде осъждано. Независимо кой го провокира или извършва. И независимо доколко става дума за намеса във вътрешни работи. Бях и изумена и много разтревожена от факта, че активистите, природозащитниците, извинете, е, защитниците на човешките права в Четния, е, хора като Станислав Маркелов, те са едни примери и е, наистина за човешко отношение и за при, правозащитно отношение ние трябва да се занимаваме с тези въпроски. Все още няма яснота, не е разкрит убиеца на Поликовская, а извършителите трябва да бъдат арестувани. Това означава, че ние, ако не, не, не видим тях е, арестувани, означава, че сме застъпници на подобна практика и бъдещи подобни престъпления. Русиния, Русия не може повече да чака. Трябва да се застъпи, трябва да се бори за защитата на човешките права. Защото в противен случай хората умират. Това е друг проблем, който трябва да бъде на дневен ред на срещата на върха с Русия. Лично аз очаквам да се занимаваме а, с човешките права, но надали, може би в четвъртък след обяд, трябва да има по-голям приоритет тази тема в нашите засъждения. За съжаление, сега а, сме затрупани от различни кризи, финансови, но тази тема трябва да е приоритетна. Благодаря. От името на политическите груби, господин Качмарек, една минута. Господин председател, в една не може да се твърди, че в една страна правозащитниците умират случайност. Днес на 17 септември празнуваме годишнина от съветската агресия срещу Полша, при която загинаха 21 768 полски граждани. Защо? припомням това, защото в момента е, в Русия се твърди, че това е било най-обикновена проява на насилие по време на война. Така както смятат, че убийствата на правозащитниците са нещо банално. Мащаба на тези е, явления е, системния им характер показва, че има нещо в политическата и социалната атмосфера в Русия, което поражда тази чистота на престъпленията. Омалуважаването на това явление се дължи на дълбоката морална криза, която преживява страната. Смятам, че тази резолюция е добре балансирана и ще ни помогне да допринесем за решаването на проблема. Сега дам думата на господин Палецкис. Благодаря ви, господин председател. Групата на социалисти и демок... демократи е загрижена от това, което се случва в Русия. Ана Политковска, Зоря Маселавенда, Алик е, Джибрил, всички са жертви на убийства. Ние обаче трябва да разберем защо става това. Ние трябва да заклеймиме, осъдиме а, извършителите. Защо има такава безнаказаност в някои краища на Русия? Трябва непременно да бъдат проведени сериозни разследвания на тези убийства. Господин Медведев обеща, че ще се издират а, ще се издират виновниците за тези престъпления. Той се изрази много по- конкретно отколкото своя предшественика. Ние обаче трябва също така да оценим да, да направим оценка на извършеното от Русия в а, Кавказ. А, е, както казахме, ние внасяме своя собствена резолюция, като считаме, Разбира се, че е, нещата трябва да се променят. Положението на правозащитниците и на човешките права в Русия трябва да е, да, да върват е, напред. Във всички преговори е, с Русия този проблем трябва да бъде е, на първи план, да се работи заедно с правителствени, но и с неправителствени организации в Русия и това да бъде ключова тема в преговорите още веднъж. Госпожа Андре Кейне. Благодаря, господин председател. Тази дискусия и резолюцията на Европейския парламент по отношение на убийствата на правозащитниците в Русия е от голямо значение, особено сега, когато отново и отново чуваме за убийството на хора като Садолаева, Естемирова, Чехабрилов и други в Русия. Европейския съюз не би трябвало да игнорира подобно брутално поведение и убийство на правозащитници. Когато а, говорим с Русия, трябва да им напомняме, че разследването се проточва дълго и виновниците в крайна сметка не биват осъждани. Това не е допустимо, особено когато става дума за Чечня където престъпността процъфтява. Трябва винаги да защитаваме нашите основни принципи на човешко достоинство и право на свобода. Няма по-висши ценности от тези. Господин Медведев би трябвало лично да бъде отговорен за гарантиране на провеждане на разследвания и осъждания. Благодаря. Благодаря. Следващият оратор, господин Келъм, една минута. Положението с човешките права в Русия се промени, но за по-лошо. Когато призоваваме руските власти да направят нещо за подобряване на човешките права, разбираме, че всъщност това, което липсва е човешка, е политическа воля. И понеже руската правосъдна система не е в, не е в състояние да защити човешките права, да провежда независими процеси, ние трябва да, изп... да изпратиме послание към европейските правителства и комисията да не се задоволяват с декларации в отношенията си в Русия, когато става дума за човешките права. Господин Путин и е, Медведев е, си дават сметка, че Европейския съюз е, не реагира достатъчно. Господин Бослав Сонек, една минута. Че одептанию прав човек. Днес е символичен ден. Говорим за нарушение на човешките права преди 70 години на 17 септември Червената армия след споразумение с Хитлер окупира една трета от, Полска, от територията на Полша. По това време Полша беше във война с Германия. Съветите избиха хиляди поляци. Това беше геноцид, геноцида в Катин. И е, този ден ще остане завинаги ден на ужаса от сталиновските престъпления, когато бяха извършени страхотни жестокости. И до днес а, е, са, руските власти крият архивите за случилото се в Катин. В много държави дори не се знаят тези драматични събития? Защо Русия няма сили да се изправи е, към, срещу миналото си и да извлече полуки от него? Съвременна Русия би трябвало да се включи към обществото на демократичните народи, но за да стане това, тя трябва да се отърве от тежкото си сталинско бреме. Трябва този народ да престане да се е, нейното правителство да престане да се бори срещу собствените си граждани, срещу тези, които защищават човешките права. Е, благодаря. Следващият оратор, господин Таварес. Добър ден. Убийството на Наталия Естимирова наистина ни разтърси. Знаехме, че е отвлечена, а няколко часа по-късно разбрахме, че вече е мъртва. Мисля, че всеки би потръпнал в цял свят от подобен факт. Аз твърдо вярвам, че трябва е, левицата винаги да защитава правозащитниците, независимо в коя страна те биват атакувани. Въздействието на тези атаки върху правозащитниците в Русия са много тревожни. Това наистина е много травматизиращо за всеки, е, който се занимава с е, правозащитна дейност в Русия, например. По този начин се подкопават е, човешките права и активистите и тяхната дейност в цял свят. Така че въздействието на тези убийства са тревожещи. И необходимо е да се провежда бързо разследване. Защото ако не се гарантира сигурността на правозащитниците, ситуацията може да се влуши. Затова аз ще гласувам за тази резолюция и, разбира се, подкрепям този апел към руските власти да защитават живота на правозащитниците. Аз съм от Португалия. Следващата седмица ще бъде в Русия. Надявам се, че взаимодействията между и взаимоотношенията между Европа и Русия са от голямо значение. И, разбира се, е, Русия трябва да отговори с яснота, когато се защитават човешките права на гражданите на Европа и Русия. Благодаря. Благодаря ви много. Сега минаваме към процедурата на спонтанно изказване Рита Корхола. Има думата. Arvoisa Пухемия, teidän Айденки. Имате една минута, госпожо. И, е, е, така, е, език ви е много хубав и затова ви благодаря на унгарски. Господин Тавареш, Знам, че работите в областта на човешките права. Тези проблеми не занимават само левите партии. Ние искаме да сътрудничим в тази област. Госпожа Ернст наблегна на най-важния момент. Ние сме тук в парламента, но знаете, че е, други депутати си се прибират по домовете си. Трябва тези въпроси да бъдат в центъра на политическия дебат. Вече съм била член на Комисията по външни работи и когато създадахме комисията, под комисията по правата на човека, аз сама пожелах да работя в нея, а колегите ми казаха защо защо не се занимаваш в, в, в комисията по външни работи с правата на човека? Аз си казах, нали има специална подкомисия за това, но тя сега се превърна в изолирана структура. Не бива да бъде за, изтласквана в задъна на улица. Трябва всички да работим заедно. Кристиян Вигенин. Господин председател, госпожо комисар, бях провокиран от изказването на господин Посел. Искам да подчертая, че постиженията на госпожа де кайзер в сферата на защитата на човешките права не могат да бъдат поставени под въпрос в една подобна дискусия. тя се е доказала като един много важен човек в този парламент който работи по тази тема. в никакъв случай не позволявам и не смятам че е редно да поставяме под въпрос ангажимента на групата на социалистите и демократите по отношение на защитата на човешките права защото ние го правихме и тогава когато вашата група господин posselt се опитваше да омаловажи престъпленията в гуантанамо и отношението на американските военни към затворниците в ирак по отношение на човешките права в русия да има сериозен проблем ние разбираме този проблем и нашата резолюция която предлагаме е достатъчно твърда и остра. ние смятаме обаче че този парламент трябва да се концентрира върху въпросите и не всеки път да прави един дълъг списък от проблеми в отношенията с русия когато след това те не предизвикват никакъв ефект там. в тази връзка това което ние правим още през следващата седмица делегация на групата на социалистите за разговори в москва където този конкретен въпрос ще бъде поставен. недейте да използвате случаите като този на спешни случаи за защита на човешките права за да правите дълъг списък от проблеми. не това е смисълът на днешната дискусия. благодаря. Господин оратор. Kolegovia kolegovia, mi vyjadriť smútok a hlboké znepokojenie nad udalosťami, ku ktorým došlo v júni. Благодаря. Позволете да изразя своята тревога относно обстановката в Русия. Много съм разтревожен от убийството на подобни хора, като Колагин Естемирова които защитават човешките права. Трябва да направим максималното, за да гарантираме, че онези, които се относят отговорността за тези брутални убийства, ще бъдат осъдени. Защото това е нарушение на международните конвенции. Става въпроси за конфликт, между Русия и Грузия. Много важно е руското правителство да заеме ясна позиция, а именно, че няма да толерират нарушаването на човешките права. Господин Толев, за една минута. Благодаря. Наистина, ненаказуемостта в Русия по отношение на накърняването на правата на хората водят до най-различни престъпления, които сякаш не се, разрушав, не, не се разрешават никога. А всичко това а, се провежда в една обстановка на мълчание. Отново и отново виждаме, че тези престъпления са ненаказани. Русия е свикнала с провокацията от страна на Европейския съюз. Това е ясно от реакцията на Съвет Съюза по отношение на Грузия и събитията от Грузия миналото лято. Европейския съюз има добри взаимоотношения с Русия, но ние имаме нашите задължения да споделяме и защитаваме общите стойности и ценности на Европейския съюз. Това трябва да бъде проведено в мир и сигурност за всички. Благодаря ви. Благодаря ви много. Госпожа Морвай, една минута. Благодаря. Много ви благодаря. От 25 години аз като юрист се занимавам с защита на човешките права. Аз съм спасил много животи и за това говоря с голямо състрадание за моите колеги, които изпълняват тази важна задача. Онези, които са изгубили живота си, които са се жертвали в името на тази кауза. И е, искам да изразя моите съболезнования към техните близки, които са загубили своите роднини и приятели. Необходимо е да има задълбочено, надлежно разследване от страна на властите, без никакво протакане. Надявам се, че Европейския парламент ще има легитимността да го направи. Опасявам се обаче, че това може да не се случи, защото ние предявяваме искания само към други държави, но ако в някои от нашите държави членки, например, например, в моята страна, в Унгария, ние не постъпваме така. В Унгария се нарушават човешки права. Разбира се, вие знаете какво се случва в Унгария. Десетки хиляди хора излязоха на демонстрация, за да отбележат годишнината от унгарската революция. През 56-та година имаше насилие, обаче парламентът, Европейския парламент не е разследвал какво се случи ние имаме заместник председател на нашата парламентарна комисия, който беше член на правителството, отговарящо за това насилие. И докато нещата продължат по този начин, няма да имаме легитимност да укоряваме други страни за това, че те не провеждат надлежни разследвания. Затова искам да ви помоля да обърнете внимание на това, което се случва в Унгария, да настоявате да има разследване в Унгария. Ние имаме повече време, отколкото предполагахме, че ще посветим на този въпрос, но това е много важен въпрос, за това искам да ви помоля за разбиране. Господин Прейда, заповядайте за една минута. Да, благодаря много. Искам да започна с израз на разочарованието си от факта, че говорим за кризата в млекопроизводството. Бяхме пълна зала, сега няма дори и 40 души, когато говорим за човешките права. И с това не искам в никакъв случай да кажа, че млякото не е важно. Искам да кажа, че човешките права са не по-малко важни. Тази година, както знаете, много страни от Централна и Източна Европа отбелязва 20 години от падането на комунизма. И идеята, че до нас продължава да съществува тази огромна сила, която продължава да потъпква човешките права, ни плаши и ни се струва неприемлива. Нека всички да заклеймим тероризма. Благодаря. Befejeződött. Tisztelettel felkérem Kunyevo biztos asszonyt felszólalásának megtartására. Комисар Кунева има, има думата да вземе отношение. Благодаря, господин председател. Ситуацията на правозащитниците в Русия е една много навременна а, тема. Светлината е върху големите опасности. А, много от тях платиха най-голямата цена за това, че защищават правата на човека. Ние а, отдаваме почет на онези, които загубиха живота си в тази среда. А, насилието срещу правозащитниците стана най-вече в Северния Кавказ, Северно-Кавказския регион. Европейския съюз отчита значението на правозащитниците. А, жертвите включват и хора от а, неправителствени правозащитни организации и а, държавни служители. Има съобщения от активисти, юристи, независими журналисти, за тормоз на правозащитници. Европейски съюз трябва да продължи да говори срещу това насилие и Русия да а, зачита своите ангажименти като член на ООН, ОССЕ и Съвета на Европа. Трябва да се разследват убийствата и извършителите да бъдат наказани. То само по този начин климатът на страх и а, безнаказаност може да бъде разсеян. Президент Медведев говори, че трябва да се бори с политическия нехализъм нихилизъм. Европейския съюз може да подкрепи Русия в тази борба. Ние приветстваме по-отворения подход на президента Медведев към преговорите с Европейския съюз по тези въпроси. Следващата среща на върха Европейски съюз Русия би трябвало да бъде допълнена с среща и обмен на мнения между експерти. Ние трябва да обсъдим с тях правозащитни въпроси. Безопасността на правозащитниците трябва да бъде наша първостепенна грижа. Призоваваме руските власти да направят всякакви, всички възможни усилия а, така че онези, които хвърлят светлина върху тези престъпления, да могат да направят това без страх. Благодаря. Да, благодаря. Преминаваме към следващата точка от а, дневния ред, което е предложение за революция по случая Авгени Жовтис. Има думата първата ораторка госпожа Хаутала за две минути. Е, Господин председател, аз бих